We'll Ще започнем. Изчакахме дори една минута в повече. Още един път добре дошли на всички. Няколко съобщения от заседанието на координаторите, но ще ги направя в началото на гласуването, когато дойдат повече колеги. Сега ще преминем към проектостановището на госпожа Макларкин. Това е становище за Комисията по околна среда по техния доклад във връзка с общение на комисията относно намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването в Европейския съюз. Давам думата на госпожа Макларкин да представи проектостановището, графика и всички останали въпроси. Благодаря, благодаря ви за това, че дойдохте в тази студена зимна утрин. Ще започна с няколко предварителни забележки. Опитах се да отразя максимална информация в рамките на 15 000 знака, особено по тема като неравнопоставено за здравеопазването. Опитах се да спра вниманието си върху това, което можем да допренесем ние като представители на вътрешния пазар. Искахме да включим въпроси като местоположението на хората, социално-економическа среда, професия. Предполагам обаче, че много от тези аспекти ще бъдат разгледани в изменения. Аз разгледа фармацевтично лечение и достъпа до лекарства, достъпността им, събиране на информация и обмен на информация, при признаване на професионална квалификация. Някои от тези въпроси се припокриват с компетенциите на други комисии. Както казах при първата размяна на мнения, мисля, че най-доброто допълнение, което ние можем да направим е свързано с професионалната квалификация. Тук влизат въпроси като автоматично признаване, обмен на информация и използване на информационни системи. Мисля обаче, че е задължително да видим как да усъвършенстваме сътрудничество между националните информационни центри и националните власти, за да могат двете страни да си обменят информация. Вчера в Будапеща разговарях с здравни професионалисти Там се обсъдиха подобни въпроси и е очевидно, че можем да дадем своя принос. Дали не може да създаде механизъм за ранно предупреждение? Проекто доклада на госпожа Естрела наскоро беше публикуван. Там се съдържат много полезни а, идеи, а, като разпространяване на най-добрия опит, механизми за намаляване на равнопоставеността в здравеопазването. Искам да кажа, че здравеопазването е в правомощията на държавите членки, но има какво да направим, за да им помогнем да изградят здравната си инфраструктура. Необходимо е обаче да не, да не навлизаме в правомощията. Няма да говоря пространно. Няколко думи за срока. Измененията трябва да бъдат внесени до 7 декември. На 10 януари след обяда ще разгледаме и одобрим измененията мисля, че с оглед на графика, докладчите в Сянка трябва да се срещнат в Страсбург. Надявам се, че ние в нашата комисия можем да дадем своя принос към това законодателство. Очаквам да чуя становищата на докладчите в Сянка. Благодаря, госпожо Макларкин. Мисля, че вие напълно справедливо хвърляте светлина върху въпроси, по които можем да дадем принос. Хубаво, е, че споменахте конференцията за здравните регулаторни органи. Споменахте и работата, която смятаме да вършим от до година. Мисля, че това е подходящо поле за работа на нашата комисия. И сега да проведем дискусия. Започваме с госпожа Верньо. ЕНП все още не е тук. Благодаря, господин председател, и благодаря на госпожа Макларкин за становището. Да, действително, това е доста трудно упражнение да се запише всичко това в 500 знака, но ще се опитам аз да внеса своя принос, защото много съм работила в поздравни въпроси, както и в нашата комисия, така и в комисията по околната среда. Мисля, че това, което е много важно и това, което вие не споменахте по първа точка, е следното. Вие всъщност подчертахте социално-економическите причини, но в областта на неравнопоставеността има и други причини, които са пространствени, географски и това трябва да се подчертае задължително. Това, което аз също искам да подчертая, въпреки че се намираме тук в Комисията по вътрешния пазар, е, е, така както и вие говорите доста в шеста тачка за директивата за услугите, мисля, че е много важно, когато изключваме здравопазването от директивата за услугите, да внимаваме, защото здравето не трябва да се е, счита за стока, за стока като останалите е, стоки. И съм много скептична по този въпрос. Трябва да го обсъдим, разбира се. Сега вярно е, че става въпрос за вътрешен пазар. Мисля, че в пета точка го казвате. Вътрешния пазар може да подобри здравните услуги, но това, което е много важно, е да се каже, естествено, че държавите запазват правомощията си, но е абсолютно необходимо, така както вече сме го правили в директивата за трансграничното здравно обслужване, много е важно да си сътрудничим ефективно и положително, за да може наистина да постигнем спестявания в нашите системи, като споделяме разходите по мрежите, по изследванията, включително и по техниката, защото техниката струва скъпо. Когато сме в трансгранични зони, например Белгия, Франция, Германия или по-на юг Испания и Франция, това са неща, които вече се правят и можем да спестяваме. Мисля, че е много важно. Въпреки, че това не зависи толкова много от нашата комисия, но трябва да кажем, че могат да се постигнат спестявания, ако се споделят средствата по интелигентен начин. И трябва да има много големи информационни кампании пред гражданите, за да могат те да бъдат възпитани за по-добра хигиена на живота, за по-добро хранене, за по-добро здраве. Защото на това почива цялата ни здравна система. Мисля, че трябва да се насърчат държавите да провеждат такива превентивни кампании. Това се прави в някои държави. В моята държава не се прави чак толкова много. Не сме напреднали, но започваме да правим такива задължителни информационни кампании по някои видове е, рак, особено е, целящи някои по-уязвими категории население. Имаме и проблем с застаряването на населението на нашия континент и точно там като вътрешен пазар, дали не трябва да се запитаме да се създадат най-после истински здравни услуги по домовете за възрастните хора, чисто медицински грижи, но и социални грижи. И това именно вече зависи от нашата комисия. Освен това, в период на криза това е много важно, защото може да създаде работни места. Създава работни места, значи създава растеж, значи може да генерира пари, за да опазим и съхраним нашите социални системи, пенсионни системи, а в същото време подобрява здравето ежедневно. Мисля, че точно това е важно. И освен това, вече по мобилността на, е, на здравните работници, мисля, че доста сме напреднали в тази посока и с комисар Барне, който е настроен като нас и с взаимното признаване и подобряването на директивата от 2005 година и с тази професионална карта. Надяваме се, че ще постигнем успех. Всичко това е по посоката на борбата срещу неравноповността за хората, които наистина и са изключени от здравните системи, които не могат повече да се ликуват трябва да направим точно обратното на това, което е, Обама се опита да направи в е, Штатите. И трябва най-накрая колективно ние да си зададем въпроса, а това не зависи само от нашата комисия, също каква да бъде тази универсална система за грижи за всички, мисля в този студен период, за всички от тези, които са на улицата и които са абсолютно уязвими каква система на е, грижи, диспансерни грижи можем да е, предвидим. Тук Европейския съюз трябва наистина да постигне някаква споделена система, създавайки услуги и работни места. So, Благодаря много, Бернадет Ванио. Е, мисля, че има и една малка грешка на превод, защото се говори за измененията на 7 декември и гласуване на 10 декември. Мисля, че става въпрос за 10 януари, а не 10 декември. А 7 януари ли е? 7 януари. Добре, благодаря. 7 декември за представяне на измененията и 10 ще бъде януари е първото ни заседание след вакансията. От името на колегата Антония Парванова и от мое име искам да поздравя госпожа Макларкин за Становището и по една тема, която е от особена важност за европейските граждани. Говорим за здравеопазването и по какъв начин да се намали неравнопоставеността в здравеопазването. Поставят се някои социални-економически въпроси. Директивата за трансгранично здравно обслужване доведе до трудности в дискусиите с съвета. Намаляването на поставеността и гарантирането на еднакъв достъп до здравеопазване е предвидено в Хартата за основните права на Европейския съюз. И това е най-добрият отговор да се даде на онези пациенти, които търсят здравни услуги в други държави членки. Мина една година, откакто излезе съобщението на Европейската комисия, така че а, дошло времето и а, парламента да се произнесе, да отправим сигнал с този а, доклад, че през идните а, години а, ще има сериозни въпроси, които се отразяват на здравеопазването, които трябва да бъдат разгледани. На първо място. Това е въпроса за економическата криза, въпроса за бюджета. Има доста европейски страни вече, които трябваше да съкратят, за съжаление, разходите за здравеопазване. И един по-стар проблем, който обаче все още съществува и ще остане за бъдеще, е свързан с демографската криза – за нас очевидно това е много важен въпрос, който трябва да се реши в бъдеще. Проекто становището на госпожа Макларкин засяга някои от ключовите въпроси и считам, че от гледна точка на имко може да се допълнят и следните точки. Въпросът е по-широк от въпроса само за здравоопазването. Трябва да се разгледат въпроси за трансграничните услуги, потребителските услуги. Този въпрос трябва да се разгледа по-внимателно, за да можем да се справим с неравнопоставеността в здравеопазването при източника. Недостига на, в някои държави членки, например в моята страна Румъния, Убеден съм, че и госпожа Първанова имаше предвид и собствената си страна България, но има и други страни, които се сблъскаха с проблеми с мобилността и недостига на здравни работници. И трябва да се реши този проблем, ако искаме да се справим с неравнопоставеността. Освен това, достъп до специализирани здравни услуги трябва да е свързан с въпроса за предоставянето на конкретни услуги и допринасянето на конкретни ползи за пациентите. Принципа на субсидиарност трябва да се спазва, но това не трябва да означава липса на инициативи от страна на европейските институции. Благодаря и искам отново да поздравя госпожа Макларк за нейното становище. Благодаря, господин Бозой. Сега можем да дадем думата и на други депутати. Господа, госпожа Шал Демозе, господин Кройцман също. Но първо госпожа Шал Демозе има думата. Искам да благодаря на госпожа Кларкин за доклада. Разбирам, само няколко коментара ще направя. Разбирам, че мястото е ограничено, но четвърта точка ми се струва изключително важна. Мисля, че има какво да направим на европейско ниво по отношение на информацията. Необходимо е да обменяме информация, за да можем по-добре да преодоляваме съществуващите неравновесия. Мисля, че трябва да вземем предвид и работата, която вършим в нашата комисия, за да предотвратим дисбаланса в областта на здравеопазването. Още няколко коментара, които ми се струват важни. Трета точка, където ти уточняваш, че е много важно, и това е ключов елемент, да се осигури физическа и финансова достъпност на фармацевтичното лечение. Мисля, че очевидно е необходимо нещата да се усъвършенстват тук. Може би трябва да се каже, че това е решаващо. Въпросът за достъпа до диагностика е отрешаващо значение и едва тогава идва въпроса за достъпа до лекарствата и разходите за лечението. Може би трябва да преразгледаме този въпрос, т.е. да поставим акцент върху достъпа до общото здравеопазване. Това е важно с оглед на намаляването на неравнопоставеността. Можем да добавим и една точка, в, за да, в която да кажем, че ще използваме вътрешния пазар, за да можем да насърчим превентивната диагностика – за да работим по-добре, така че хората да не се разболяват. Аз ще внеса няколко изменения в този контекст, но при всички случаи искам да благодаря за работата на госпожа Макларкин. Господин Кройцман, като член на нашата комисия ще добави няколко думи. Мисля, че госпожа Макларкин е свършила много добра работа тя се съсредоточава върху областите, в които можем да дадем принос. Гледайки документа на комисията, не виждам, че не се включва а, раз, обмяната на информация, продължаващата професионална квалификация, на здравните професионалисти. И това е задължително за преодоляване на неравнопоставеността. Мисля, че госпожа Верньо и останалите изказващи се посочиха, че неравнопоставеността често се дължи на неравномерното разпределение, т.е. трябват ни повече специалисти, които да работят в, не в райони, които са в по-тежко положение. Още един въпрос, който сме обсъждали многократно в нашата комисия, а именно как инвестират службите и как да инвестират по-добре, за да насърчат новаторски решения. И това може да са услуги, технологии или съчетание на двете. Мисля, че много от тях имат важни приложения за да се осигури здравеопазване на по-отдалечени райони, райони в равнопоставено положение. Също така, за да се лекуват повече възрастни хора от дома. Тук имаме предвид възможности за дистанционна диагностика и дистанционно лечение. Тези въпроси не са застъпени на широко в доклада. Господин Босой а, посочи, че на Комисията по околна среда и трябваше много време за да излезе с а, становище. Нашата комисия смята, че е неприемливо да се чака една година. Сега вече имаме доклад а, за новаторство в Съюза. А нашата комисия проявява много силен интерес към новаторството. По отношение на казаното от госпожа Мозе, знаем, че господин Дали ще положи усилия за усъвършенстване на пазара на лекарства и ще насърчи инвестиции в разработването на нови лекарства и нови видове лечения в Европейския съюз. Всичко това според мен е много важно. Е, това бяха няколко коментара от моя страна и ще разговарям с докладчика за добавяне на точки в този смисъл. Ако никой не иска да се изкаже, ще помоля господин Сен от комисията да направи няколко коментара. След това ще дам думата на докладчика. Господин Сен има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ни давате повод да се изкажем по този текст. Първо, вярно е, че в рамките на това съобщение и една от основните точки, които сме подчертавали, е, че за да бъдем ефективни в тази борба срещу неравнопоставеността в здравеопазването, е здравеопазването да лезе във всички политики. От тази гледна точка е вярно, че е много ценно становището именно на вашата комисия, защото включването във всички политики на Европейския съюз на здравеопазването е абсолютно необходимо, за да се справим с всички проблеми в здравеопазването и особено с проблема на неравнопоставеността, защото отвъд клиничния аспект тук става въпрос и за други аспекти, аспекти економически, социални, географски. По това, което се каза, бих посочил две неща. Първо, значението, а то се подчерта от различните преждеговоривши, на социалните аспекти. Всичко това е подчертано отвъд работата на комисията и от всички научни изследвания, университетски изследвания, например в Великобритания на Лорд Мармот – от друга страна бяха подчертани географските аспекти. Това също е твърде важно, защото неравнопоставеността през здравните грижи се подчертава между държавите членки много често, но не трябва да се забравя, че има такова неравенство и между различните е, региони. Говоря за тези държави, които имат малко по широка територия и там има неравнопоставеност между различните области. Понякога даже са по-големи тези различия, отколкото от страна до към страна. И е голямо различието между градските и селските райони. От друга страна, като си има предвид изпълнението на това съобщение, нека да говорим за обмена на данни. Много е важно в случая, така както и комисията го подчертава днес, следното. Обмена на данни е от съществено значение. Трябва да се подобрят нашите познания, трябва да се подобри обмена на данни по всички здравни аспекти във връзка с социално-економическите аспекти. В тази връзка службите на Европейската комисия много работиха тези последните месеци. Първо, за да се подобрят нашите познания и от друга страна, Нещо, което ще направим следващите месеци, е именно, всъщност така и беше предвидено в съобщението, да установим поредица от показатели, които да ги позволяват да следим всички въпроси, свързани с неравнопоставеността в здравоопазването. Това е. Благодаря ви. Благодаря. За нас е удоволствие да ви приветстваме с добре дошъл в нашата комисия. Вашето мнение е важно. Благодаря за това, което допринесохте в днешния дебат. Искам да дам думата на госпожа Макларкен, за да приключим дебата по тази тема. Благодаря на всички за вашите изказвания. Искам да се спра на <clears throat> няколко неща. Господин Бозой от е, името на Алде каза колко важно е за европейските граждани и за нас като политици и законодатели да имаме по-добро разбиране за това, защо има неравнопоставеност в здравеопазването и, и кои са приоритетите на европейските граждани, защото те трябва да са и наши приоритети. Защо ние като комисия отговаряща за вътрешния пазар, трябва да допринесем за решаването на този въпрос. Ние можем да допринесем за създаването на нужните системи, да посочим какви са възможните решения, по какъв начин може да се осигурят повече здравни услуги, които да са по-достъпни на пазара. Госпожа Шелдемозе се спря на основното здравеопазване, на първичното здравеопазване. Разбира се, трябва да се видите кои са най-добрите модели. Необходимо е да се събере информация и тя ефективно да бъде разпространявана. Искам да благодаря за представените предложения за изменения. Госпожа Руле е тук. Не знае дали би желала да вземе думата. Да, така или иначе исках да отбележа, че сте тук. Разполагате с графика. Госпожа Макларкинг очаква вашите изменения. Няма да имаме друга възможност да обсъдим този въпрос отново до месец януари. Тогава ще предвидим кратко обсъждане на измененията и гласуване Госпожа Макларкинг вероятно ще проведе среща с докладчиците в Сянка. В 10 часа ще преминем към гласуване, затова сега ще направим кратка почивка. Надяваме се, че политическите групи ще могат да изпратят свои представители. Ще започнем гласуването в 10.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

Uh, um, Дами и господа, нека да преминем към гласуване на двата доклада, които са включени в днешния дневен ред. Uh, um, добро утро на всички! Радвам се, че въпреки лошото време имаме добро присъствие. Имахме доста скромна група по време на обсъждането на доклада на госпожа Макларкинг. Този доклад ще бъде представен отново на 10 януари. За съжаление нямаше докладчик в сянка от името на НП, но аз съм убеден, че те ще допринесат чрез изменения в дебата. Искам да се възползвам от това, че сме всички заедно, за да ви кажа какви са решенията от заседанието на координаторите вчера. Ще ви кажа какви доклади бяха възложени. Ние ще изготвим редица становища. Това са незаконодателни становища. Доклад за широко лентовите системи от ECR ще се изготви доклада относно договорното право за потребители и бизнес. НП ще изготвят за европейско обучение. СНД ще подготвят подготвянето на Европа за света след кризата. ГУЕ ще изготвя доклада. Изисквания а, относно бюджета от, на държавите членки, НП относно мерки, свързани с сигурността е, на митниците. Също ще бъде изготвен доклад. Скоро ще се определят и точно хората, които ще ги подготвят. Директивата за правата на потребителите, доклада по нея ще бъде отложен до януари. Господа Штайлер представи изменения. Координаторите дадоха мандата да преговаря по строителните изделия заедно с съвета. The pilot we held uh, earlier this month that Mrs. Tunen Господин Бозой, госпожа Штуне са поканени от комисията да се включат в Организационен комитет заедно с комисията и съвета. Това бяха някои от основните въпроси, които разгледахме. Ние ще изпратим и официално писмен вид тази информация. Сега нека да преминем към гласуването. Госпожа Вайсбергер е тук. Тя помоли нейното гласуване да мине първо. Да се гласува за неформалният триалог. Вие имате копия пред себе си от окончателната позиция, изготвена от съвета. Те посочват, че са готови да приемат, ако ние приемем има също изявление на съвета, на комисията и парламента по въпроса. Искам да дам думата на госпожа Вайс Гербер, нашият докладчик, за да ни представи състоянието на нещата. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка. Първо, ако всичко върви нормално, би трябвало да се приеме този доклад на пленарно заседание през декември. Успяхме да постигнем напредък по въпроса за бюрота, бюрократизацията. Вече казахме, че има таблици за съответствието, но това не беше чак толкова важно за доклада. Освен това за постоянния спор между съвет и парламента, държа да благодаря на докладчиците в Сянка, защото по време на преговорите с съвета тези докладчици наистина изказаха становищата си е, убедително и държа да ви благодаря, защото по време на седанието на председателите на комисията винаги сте взимали думата именно в същата посока. Затова постигнахме резултат и сега трябва да вървим напред. Сега за този доклад, госпожа Рулер също го каза, той е много техничен и не можахме да постигнем съгласие около пълно заглавие, или поне така както ни се искаше. В крайна сметка искаме държавите да направят таблици за съответствието, в които да се установява етапа на транспонирането, но до година ще разгледаме действително въздействието. Но самия факт, че съществува такова изискване е много важно за нашата комисия. Благодарение на този текст наистина напредваме по въпроса за бюрократизацията. Надявам се, че колегите ще подкрепят този текст по време на пленамто заседание през декември. Казах ви, тук става въпрос за много техничен доклад, а по същество всички мислим еднакво. Благодаря, госпожо Вайсгербер. Анес беше права да посочи, че имаше проблеми, особено с таблиците за съответствие. Сега вече се премина към действие след месец май в председателския съвет. Благодаря, господин председател. Ние сме доволни от окончателния резултат. Ние ще следваме постигнатите споразумения. Искам да благодаря на докладчика за конструктивния подход, както и за добрите дискусии, които проведохме в този формат. Благодаря. Благодаря. Сега по въпроса за изявлението искам да попитам представителя на Европейската комисия, господин Таяни беше тук преди <clears throat> седмица-две. Той говори, че ще бъде направено ново предложение за измивателните уреди. Можете ли да коментирате накратко този въпрос? Каква е бъдещата ви работна програма? Добре, ние, ние ще се съобразим с това, което е казано. Ние ще използваме същите методи и за тези въпроси. Сега се очаква от нас да потвърдим резултатите от трилога. Всички, които са за, моля да гласуват. Ще преброим за протокола. Не ви помолих да си донесете карта за гласуване и за това ще гласуваме с дигане на ръка. Кой е против? Въздържали се. Приема се с консенсус. Ще се погрижим, каза председателят. Това да бъде е, представено за разискване. Всички, които искат е, да участват, е, нека да се запишат за изказване. Сега преминаваме към следваща точка становището на госпожа Вайлер за гарантиране на независими оценки на съответствието. Знам, че е извършена много работа с докладчите в Сянка. Барбара Вайлер иска ли да каже нещо преди да гласуваме? Да, ще бъда много кратка. Докладчиците в Сянка и аз се срещнахме вчера и постигнахме споразумение за компромисно изменение едно. Отделните изменения бяха обединени по един много разумен начин в това компромисно изменение. Получих зелена а, светлина от всички с изключение на зелените. Може би това се дължи на факта, че не сте имали време да представите вашето предложение. В заключение искам да кажа, че становището изглежда последователно, радва се на подкрепата на широко мнозинство правната комисия ще го вземе предвид. Нашият опит е с оценки на въздействието сочи, че това, което сме предприели, ще получи подкрепата на Комисията по правни въпроси. Преминаваме към гласуването, каза председателя. Ще гласуваме с вдига на не, гласуване на ръка. Параграф 2а от господин Кройцман. Който е за? Ще трябва да броим. Кой е против? That's carried then. 20 to 12, okay. Приема се. Преминаваме към трето измерение с устно измерение. Кой е за? Против. Приема се. Трето изменение пада. Четвърто изменение на господин Кройцмен. За. Против. Отхвърля се. Пето изменение. За. Против. Приема се. Шесто изменение с устно изменение. За. Против. Приема се. Шесто изменение пада. Компромисно изменение. За. Против. Приема се. Минаваме към девето измерение на господин Кройцман. За. Против. Приема се. Десето измерение за. Против. Въздържали се. Приема се. Единайсто измерение за. Против. Отхвърля се. Тринайсто измерение за. Против. Приема се. Четвърт, 14 изменение за. Против. Приема се. По 15-то изменение госпожа Вайлер аз щях да предложа едно устно изменение. Ще ви го прочета. Was, uh, uh a duplication in the wording.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 I think the rapporteur is happy. Надявам се, че докладчикът няма нищо против. За. Против. Приема се. Сега преминаваме към точки от прембила номер едно от господин Кройсман пада. Тогава ще гласуваме предложението като цяло за, против, Приема се с консенсус. Въздържали се? Няма. Благодаря ви. Предстои ни още много допълнителна работа. Мисля, че а, гласуването ще бъде чак през март, но ще продължим работа. Сега една кратка пауза, за да могат онези, които няма да останат тук. Престои ни работа по един нов въпрос, много важен въпрос. Това е директива за сълскостопански превозни средства. Докладчикът господин Панцери е тук и в съответствие с принципите по които се постигна договорност на заседанието на координаторите. Започваме дискусията с представяне на оценката на въздействието от комисията. Ще прехвърля председателството на моята заместничка госпожа Вержньо, тъй като ще участвам в тази работа. А, в 11 без 15 ми предстои да отида на заседание по един европейски акт. Госпожа Верньо ще председателства от тук нататък. Айде!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 Ще продължим работата си. Предполагам, че всички са получили раздадения документ. И тъй като имаме време, ще дам веднага думата на комисията, която ще ви представи документа по оценката на въздействието. Давам думата на господин Джакомо Матинно. Разбира се, ще ви оставя време да се настаните. Uh, uh, благодаря, госпожо председател. Добро утро на всички. Искам да ви благодаря, че давате възможност на Европейската комисия да представи оценката на въздействието на законодателното предложение за одобрение на типа на сълскостопанските превозни средства. Това е рамков документ, преди да пред... направя представенето, искам а, да ви запозная с общия контекст на това предложение. Както знаете, една от целите на Европейската комисия е усъвременяване и упростяване на законодателството на Европейския съюз, свързано с одобрение на типа. Това датира още от 2007 година. Що се отнася до леките автомобили, през 2009 също беше разгледано законодателството за общата безопасност на превозните средства, а сега направихме предложение да обхванем и други важни отрасъла селското стопанство и горското стопанство, тракторите, които се използват там, и днес след обед с удоволствие ще остана тук, за да ви представим и оценката на въздействието за мотоциклетите и други, т.е. превозни средства категория А. Има някои разпоредби, които може би са различни. Затова е важно двете мерки да бъдат поставени в общия по-широк контекст, а именно този на упростяването на законодателството на Европейския съюз за одобрение на типа на превозните средства. И сега искам набързо да ви запозная с обосновката и резултата от оценката на въздействието. Това, което сме обхванали в този законодателен документ е одобряване на типа на европейско ниво. Следва да припомним, че това не е нещо ново. Има взаимодействие с националните мерки за одобрение на типа, но добавената стойност е, че, че производителите, чието продукти са одобрени, в рамките на Европейския съюз могат да пласират своята продукция на целия пазар на Европейския съюз. Тоест има една процедура за одобряване на типа, която им позволява да пласират своята продукция на общо европейския пазар. Що се отнася до съскостопанските и горски трактори, ние искахме да обхванем различните категории при одобрението на ТП. Има широк набор от продукти, доста голямо многообразие на използването на малките а, трактори и също по-големите трактори, които са мощни, които могат да се движат с висока скорост и по пътищата. Имаше определена потребност да се рационализира този сектор и различните категории продукти. Оценката на въздействието ни накара да стигнем до извода, че задължителното одобрение на типа не е задължително за всички категории, а че трябва да бъде целенасочено в зависимост от категориите продукти. Защото в някои случаи, освен да се, че е необходимо да се отчетат потребностите на малките и средни предприятия, също и да се види дали добавената стойност от Европейския съюз е нещо, което е добро за тях. Затова ние ще запазим в някои случаи националното одобрение на тепа и производителите ще имат възможност да избират. Както казах, в някои случаи одобрението на тепа ще бъде факултативно. И въпреки, че споменаваме индивидуалното одобрение на отделни специализирани привозни средства, ние не предлагаме европейско одобрение на типа за този тип привозни средства. Това, на което искаме да намерим решение, е упростяване на структурата. В момента разполагаме с рамкова директива от 2003 година, плюс 24 конкретни директиви за прилагане. Самите те бяха изменени многократно, за да може да се отчетат постиженията в техниката много важно е националните органи, държавите членки да транспонират правилно тези директиви. Един от въпросите, който споменах вече, е, че сегашната рамка е доста ограничена с оглед на обхвата на тип, одобрението на типа. Затова ние внимателно търсим възможности да включим и други категории за селскостопанските и горски трактори, включително ремаркетата и други машини, които могат да бъдат прикачани към тези трактори. Една идея, която не е разгледана в текста, с който разполагате, се отнася до усъвременяване на аспектите, свързани с безопасността, особено тези, които се отнасят до изискванията за спирачната система. Както и някои други аспекти, свързани с опазването на околната среда. Оценката на въздействието беше извършен преди доста време, трябва да призная, и искам да подчертая, че предложението беше изготвено преди влизането в сила на Лисабонския договор. Оценката на въздействието беше направена през 2008 и 2009 след публична консултация, която се проведе в средата на 2008 година. Оценката на въздействието, както и публичната консултация, се фокусираха върху основните въпроси, основните стълбове по които се нуждаехме ориентация. упростяване, по-добро регламентиране. Сега ние предлагаме да се използва регламент вместо директива. Също завършване на изграждането на вътрешния пазар и какъв да бъде какво да бъде европейското одобрение на ТЕПА за различните категории привозни средства. Да видим къде е наложително да има задължително и къде е факултативно одобрение на типа, къде могат да се оставят националните одобрения на типа. Бих искал също да подчертая, че Противно на очакванията за категория А, мотоциклетите, искам да кажа, че на този етап нямаме намерение да предлагаме съществени промени в техническите изисквания, въпреки че знаем, че в някои области, като спирачната система, която споменах, ще са необходими някои осъвременявания. Тези въпроси могат, според нас, по-добре да се разгледат в мерките за прилагането. Ние не променяме много неща. В техническите изисквания, защото резултата от оценката на въздействието показа, че държавите членки, заинтересованите страни, индустрията, както и потребителите – са доста удовлетворени от сегашните изисквания и искат само усъвременяване на тези изисквания. Съвсем набързо искам да се спра и на следващите слайдове, които се отнасят до правната структура. Заключението от оценката на въздействието беше, че е разумно да се премине към приемането на регламент, който да замени сегашната рамкова директива. Основният регламент с няколко блоко, 3 4, с прилагащи и делегирани актове, които да разгледат въпроси с безопасността, околната среда и административните мерки. Също от оценката на въздействието установихме, че е възможно, и това е още тенденция в законодателството за одобрение на типа, да се използват международни технически стандарти, там където те са налични. Искам да подчертая, и ако това е в съответствие с високото ниво на безопасност и защита на околната среда, което целим да постигнем. В а, отличие на това, което се представихме в началото, оценката на въздействието ни накара да стигнем до извода, че задължителното одобрение на типа на европейско ниво не е ефективно за всички категории, особено категории т 4, Т5 и за прикачаните е, устройства. Както вече споменах, стои проблема с разделния подход Аз съм убеден, че вие сте запознати с всички проблеми, свързани с приемането на такъв подход. Нашият извод от гледна точка на Европейската комисия е, че използването на регламент наред с ограничен брой прилагащи мерки е най-рационалният, най-ефикасен подход, който е в съзвучие с останалите подходи, които прилагаме при одобрението на типа. На този слайд е показано, че от гледна точка на делегираните актове има регламент за съвместното вземане на решение и това е част от предложението. Прилагащите актове целят включването на техническите изисквания, на техническите спецификации както и хармонизираните административни изисквания, различните процедури, формуляри за одобрение от Европейския съюз на, на, на типа. Трябва да има хармонизация на общо европейско ниво. Освен това, считаме, че трябва да отделим делегираните актове от член 290 от тези предвидени в член 291. Ние предвидихме в нашето предложение разпоредби, които упрамощават комисията да приема подобни актове, когато това е целесообразно. Аз не искам да ви отнемам твърде много време, но искам да кажа кое е особено важно. Законодателството, свързано с съвместното вземане на решение, явно, ясно определя какви са изискванията, които да бъдат включени в прилагащите и делегирани актове. Но едва ли се налага да ви го припомням тук. Така че ние имаме един разделен подход и за това е особено важно на ранен етап да дефинираме всички тези параметри. Адаптирането към техническия напредък е, е предизвикателство в тази област, както и в други области, свързани с превозните средства. Ето защо този разделен подход следва да допринесе за по-своевременното и не толкова обренително адаптиране към техническия напредък. Има технически регламенти от ОСР, от ОСР, както и от европейските стандартизаци... стандартизационни органи СЕН, СЕНЕЛЕК, ИСО. Необходимо е да се рационализира подхода и в съответствие с едно от а, заключенията от а, срещата на високо равнище КАРС 21, която работи по стратегическия избор относно законодателството в автомобилостроението. Така че винаги е там, където съществуват международни стандарти, които отговарят на регулаторните ни цели, те трябва да бъдат наш предпочитан вариант. Proposal, uh, again, uh, to... И така, предложението по отношение на многостепенния подход е да се приемат е, няколко делегирани актове на групи. Единия е за пътна безопасност, следващия е професионална безопасност, околна среда и изпълнителни актове, съдържащи административни изисквания. Целта е е да се доизгради законодателството е, до определена дата и това е 1 януари 2014 година. И с това, господин председател, уважаеми членове на парламентарната комисия, аз няма да навлизам в подробности, ако разбира се няма изрично желание от ваша страна, но за да пестим времето ще спра тук и няма да навлизам в различни подробности. С това предложение, както казах, ние не, ние не навлизаме в подробностите на определене на нови изисквания. Смятаме, че това предложение е основата за такива предложения. Искам да напомня, че по всяка вероятност повече, че секторът на сълскостопанската техника, за разлика от други МПС, страда от доста разпокъсан подход от гледна точка на приложимите законодателни и регулаторни разпоредби. Ето защо ние Горещо препоръчваме подхода, съдържащ се в този регламент и изпълнителни актове. Убедени сме, че по този начин секторът ще се рационализира. И също така ще се избегне дублирането с друго законодателство. Някои от вас може би си спомнят, че е, съществува при покриване и със законодателството за е, технически устройства. Предприели сме стъпки за рационализация. Всички важни според нас изисквания са заложени и тракторите могат да бъдат изключени от приложното поле на директивата за е, технически средства заинтересованите лица, националните органи, изпълнителните органи в държавите членки, но и производителите ще получат един по-рационализиран подход. Благодаря ви. Merci, Monsieur Patino, pour cette présentation. Благодаря ви за това изложение. Разбира се, то не беше изчерпателно, имайки предвид недостатъчно време. Може би има няколко важни детайла, на които не се спряхте, но аз мисля, че нашия докладчик Антонио Панцери може да ни представи много компетентно становище, тъй като е работил активно по този въпрос. Ще му дам думата, както на докладчиците в Сянка. Предлагам ви, тъй като господин Мандърс не може да е тук, да променим малко последователността и да дам думата на ЕНП, след това да дадем думата на останалите, след това на Обединената левица и на господин Мандър ще дадем думата последен. Антонио има думата. Благодаря, госпожо председател. Това е твърде динамична работа. Ще намерим начин да задълбочим по-нататък е, нещата, но на този етап ще кажа, че би било полезно да се съгласим с предложението на комисията, защото всички тези процеси, които върват по посока на хармонизация на вътрешния пазар, е, са положителни. В случая става въпрос за одобрението на превозни средства, но това е обща тенденция и мисля, че Европейския парламент и като цяло Европа трябва да работи заедно за постигането на тази цел. Ние тук сме изправени пред предложение, което има за цел опростяването и допълването на е, общите рамки, за да получим по-хомогенни правни основи. И мисля, че това е и нашата цел – Съществуват все още висящи въпроси. Би трябвало да получим отговори от страна на комисията, за да може действително нашия подход да бъде подкрепен от мнозинство. Първо, първия вариант е един общ регламент и вече по-частни регламенти, свързани с международните стандарти. Една такава система как може да бъде въведена? Как е, ще се въведат тези стандарти именно? Дали изпълнението ще стане автоматично или ще има контрол от страна на комисията? А що се отнася вече до е, отрасловите или специфичните регламенти, каква ще бъде ролята на Европейския парламент в тази процедура на делегираните актовете. Все още някак не можем да разберем ролята, която се предоставя на е, Европейския парламент в случая. А що се отнася до приложното поле или е, вътрешния пазар, е необходимо малките и средни предприятия да имат достъп до този пазар, те да не бъдат дискриминирани, защото трябва да се насърчава конкурентоспособността на предприятията и най-вече за да се създават и поддържат работни места. Защото въпроса за одобрението не трябва да се разглежда изолирано, отделно от последиците във връзка с безопасността и околната среда – но и възможностите за а, заетост. Мисля, че от гледна точка на това приложено поле, тук не се настоява достатъчно на онези категории превозни средства, които могат да подобрят безопасността и на работещите, и на самите работодатели предприятия. Мисля, че трябва да стигне малко по-далеч в тази област. И накрая искам да знам дали има някакви разногласия между различните заинтересовани страни. Дали дебатът тук е хоризонтален и дали има различни варианти, които се предвижат за различните оператори. Критичната точка е, че оценката на въздействието не обяснява достатъчно ясно какви ще са последиците от промените в законодателството. Мисля, че трябва да ни се обясни по-добре съдържанието на това законодателно съдържание и освен това точно ролята на делегираните актове, а освен това и е, съществува ли вече график, предвидили сте някакви етапи за нашия дебат. Това е, госпожо председател. Ще се спра до тук. Това са първите ми забележки във връзка с предложението на комисията. Благодаря ви. Благодаря, Антонио. Извинявайте, ще направя още една промяна, но мисля, че колегите няма да се противопоставят. Нашия докладчик Госянка, господин Малком, ще трябва да тръгва и затова му оставям думата първо, преди да излезе от залата. Благодаря се, че другите докладчици в Сянка няма да възразят, ако аз започна. Аз бях докладчик на комисията за еквивалентна директива по типово одобрение за превозни средства. Стратегията беше подобна и сега започва сега решенията за комитология стигат до комисията. Господин Панцери сигурно ще се съгласи с моето становище, че подходът е ефективен. Но това е приемливо за парламента, ако аспектите обхванати от комитологията, които са много важни от гледна точка на безопасността и емисиите, са обхванати в достатъчна степен. Ще повдигна няколко въпроса, свързани с типовото одобрение за превозните средства и ще поискам някои пояснения. Извинявайте, че трябва да си тръгна но трябва да се изкажа от е, името на нашата комисия в Комитета на регионите. За съжаление, няма да ще пропусна размяната на мнения по директивата за услугите. Не е преднамерено, искам да кажа. Но реших, че нашата комисия трябва да бъде представена подобаващо. Сега, по някои от аспектите на това предложение, Първото, което искам да кажа за дейността на вътрешния пазар е, че тук имаме, тук става дума за един много по-сложен сектор. Малките и средни предприятия произвеждат специализирани, специализирана техника – ето защо аз мисля, че националното одобрение е уместно. От друга страна, е, мисля, че трябва да получим потвърждение, че за техника, за която няма задължително одобрение за типа, е, трябва да има взаимно признаване, тъй като има много производители на трактори, особено Т-45 и производители на ремаркета, които биха искали взаимно признаване и продукти да бъдат изпитвани на местно ниво в съответствие с европейските стандарти и да не се налага допълнителна проверка. Не съм сигурен дали това е, е така. А, ако не е така, а колегите са съгласни е, да включим е, разпоредби в този смисъл. Вторият въпрос, който знам, че е бил проблематичен в областта на директивата за техническите средства, е за пътна техника. В момента има сериозни различия между държавите членки тогава, когато тракторите се използват по националните пътища някои от е, изискванията. И сега има доста е, различия, които обаче не са сериозни по отношение на безопасността. Има изисквания към е, пътните превозни, към пътната техника, които биха е, осигурили по-добро, по-добър подход. По отношение на обслужването след продажбите. Нашата комисия предложи пускането на пазара на резервни части, които влияят върху безопасността и емисиите на превозните средства. Същото трябва да въжи и за а, различните видове трактори. Аз разгледах подробното предложение но исках да съм сигурен, че Европейската комисия е, се съобразила с този въпрос. Не, не виждам обаче въпросът да е засегнат в оценката на въздействието. Както видяхме, това е полезно не само за политиката от гледна точка на безопасността и опазването на околната среда, но също така се стигна до отваряне на пазара за резервни части. За производителите на резервни части в миналото имаше трудности с достъпа до пазара. Последното, което искам да кажа, е свързано с достъпа до техническа информация. Вариантът, представен тук, е пренесен от регламента за типово одобрение на моторните превозни средства и конкретните предложения, внесени от нашата комисия. Целта им беше да се осигури да се отчетат специфичните условия за дистрибуция на моторните превозни средства. Също така трябва да се отчетат и условията за конкуренция. От много години тракторите се продават по различен начин. Търговските обекти не се контролират, но всеки, който има квалификация за ремонтна дейност, може да извършва такава. В оценката на въздействието не видях нищо свързано с евентуалното въздействие на това предложение. На мен ми се струва, че от гледна точка на обществената политика, за разлика от леките превозни средства, въпроса за конкуренцията е особено важен. В... Това не е офанато в вашата оценка на въздействието. Не се казва дали е застъпена гледната точка на обществената политика. Тук говорим за доста технически сложни превозни средства, при които въпросът за безопасността се поставя с особена острота. На мен ми се струва, че и аз не съм сигурен, че комисията е проявила желание да се променя съществуващото положение. Няма ограничение за влизането на, за излизането на пазара на всеки, който отговаря на изискванията на производителя. Ето защо вече съществува а, контрол от гледна точка на информацията. Ако разбирате какво искам да кажа. Ето защо, чрез докладчика искам да ви помоля да ни изпратите текст с обосновка за това, защо е включен този аспект и а, каква е вашата обосновка за тази промяна. Не съм убеден че е, има е, подходяща връзка с директивата за моторните превозни средства. Това са само някои предварителни е, мисли. Мерси. Благодаря. Ще дам думата сега на докладчика в сянка госпожа Катрин Суе. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на Европейската комисия за извършената оценка на въздействието. Тя хвърля светлина върху възможните варианти и то по доста ясен начин. Освен това има истинска воля от страна на комисията да се постигне упростяване. Мисля, че това трябва да се почертае. Всички искаме упростяване и хармонизация и когато можем да го направим, трябва да се подчертава. Упростяване за националните администрации, защото се преминава от директива към регламент, което естествено намалява разходите за транспониране. Това е важно, но и упростяване и за предприятията, особено малките и средни предприятия, тъй като се избягват всякакви дублиращи регуляторни средства. Обаче малка поправка по графика, който е бил избран. Спешно ли беше цялата рамка за тракторите да се преправя, докато действащата директива от 2003 година всъщност влезе в сила доста наскоро. Припомням, юли 2005 за новите видове превозни средства и юли 2009 за всички останали превозни средства, така че съвсем наскоро. Мисля, че ако сме оптимисти, можем да говорим за изход от кризата. Ако сме по-песимисти, продължаваме да твърдим, че сме в криза. Така че административното и финансово бреме, което може да се предизвика от е, въвеждане в съответствие на някой от нормите, просто не е подходящо в момента. Между 2011 и 2015 одобрението на всички видове, всички типове превозни средства ще трябва да се одобрява два пъти с включването на директивата за околната среда и за мърсителите и частиците. А през 2014 ще има а, ново законодателство, което наистина ще създаде известна правна несигурност. За това ми се иска комисията да ни избере, да ни обясни избора си на подобен график. Благодаря за тези въпроси. Комисията ще отговори след малко, предполагам. Сега ще дам думата на госпожа Холе. Не, вие не искате думата. Господин Мандерс продължава да не е тук и господин Шваб иска думата и ще му оставя. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя Европейската комисия, защото изминаха 4 години, откакто комисаря Ферхоген предло... обеща това предложение, най-сетне го имаме на масата и това е важно. И сме признателни за този факт. Продължение на казаното на господин Хармър, както и на Катрин Солие, аз също не съм съвсем убеден каква е базата, избрана от комисията за член 44. Сегашния раздел за моторните превозни средства е за селскостопанските превозни средства. Ситуацията с тракторите се различава значително, когато говорим за съпоставка с МПС, когато говорим за ремонтите и прочие. Сегашната ситуация за търговците е нещо, към което проявявам интерес. Благодаря. Някой друг иска ли думата сред депутатите тук присъстващи, които не са докладчици в сянка и които биха искали да се изкажат? Не, явно няма. Господин Матино, опитах се да произнеса правилно името ви. Има много въпроси. Опитайте се, моля ви се, да отговорите на максимален брой от тях. Давам ви думата. Merci, uh, thank you, uh... Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря и на докладчика, както и на депутатите за съвсем уместните им коментари. Аз ги отбелязах и със сигурност ще се опитам да отговоря на някои поставените въпроси. По въпроса за този двояк подход, и какви са последиците от препратки към международните стандарти. Мисля, че това е въпрос, който заслужава особено внимание не само с опита, който натрупахме а, по други категории МПС, като леките автомобили и прочие, а и защото трябва да имаме предвид а, спецификите на сектора на сълскостопанската и горска техника – където международните технически стандарти и регламенти са по-разнообразни, докато за МПС имаме доста последователно, последователен обхват в рамките на ОСР, например. Това не се отнася обаче за тракторите и не само за тях. Има доста кодове на ОСР, също европейски стандарти, ето защо ситуацията е малко по-различна. Аз считам, че с а, предлаганият а, двояк подход, а, където актовете по прилагането а, и делегираните актове може да бъдат в а, рамките а, на регламентиране с контрол това позволява да се упражня, упражнява контрол върху актовете, които се подготвят и предлагат от Европейската комисия. От друга страна не бива да забравяме, че когато говорим за международния то ниво, имам предвид най-вече ОНЕ, ОСР и преди да преминем към стандартите на ИКЕ, Държавите членки трябва да имат съответния мандат. В допълнение към контрола, който се упражнява чрез кометологията, се гарантира взаимни проверки, при ние да се премине към прилагането на международните стандарти. Препратката към международните стандарти е необходимост, въпреки предизвикателствата, свързани с нея. Искам да дам отново като пример факта, че този сектор страда от препокриване на други законодателни актове и може би най-добрият пример това отношение е ситуацията с директивата за машините, Господин Шваб сигурно си спомня, че институциите, не само комисията, предприеха мерки за рационализирането им. И това е резултат от работата, която беше извършена не само поред това предложение, защото редица европейски стандарти бяха най-сещане завършени. Неодавна беше завършени последния преди 8 месеца по-точно като имаме препратки към тези стандарти, ние ползваме най-добрите технически възможности, които ни позволяват да изпълним амбициозните изисквания, заложени в законодателството. В заключение по този въпрос искам да кажа да, наистина особено важно да видим какви са препратките в законодателството и това ще бъде предизвикателство в законодателството при прилагането в по-голяма степен за този сектор, отколкото за леките превозни средства и мотоциклетите. Трябва да използваме наличните стандарти. Що се отнася до тежестта като цяло, това е въпрос, който беше подчертан от госпожа Солие. И какво означава тази тежест за малките и средни предприятия? Ние внимателно следихме заключенията от оценката на въздействието и там беше подчертано, че за някои категории продукти няма да се променят нещата. За някои трактори, ремаркета, друга техника, които се произвеждат от малки и средни предприятия и са предназначени обикновено за местни, регионални или национални пазари. Там добавената стойност от одобрение на европейско ниво в ограничена степен генерира известни разходи. Надяваме се те, тези разходи да не са толкова чувствителни, но въпреки това те ще са по-високи, отколкото съществуват към момента. Затова считаме, че трябва да се позволи и избор от страна на потребителя дали да поиска одобрение от Европейския съюз или да поиска национално одобрение. В някои случаи не говорим за одобрение на, ниво, на типа на национално ниво, а и за други типове а, видове одобрения. Относно въпроса поставен от господин Харбър за взаимното признаване. Тук ние непрекъснато се натъкваме а, с а, трудност, която се отнася и за други продукти, като пътническите автомобили, мотоциклетите. Признаването на националните одобрения на типа са предизвикател... е предизвикателство, защото има различни изисквания. Хоризонталните разпоредби в договора, свързани с предварителното информиране, може да помогне, ако тези национални одобрения на типа бъдат добре извършени, те, трябва да, те могат да бъдат признавани и от националните власти на други държави членки. Но в някои случаи няма одобрение на типа. Това не е основният проблем, а, а по-скоро защото има различни изисквания. Подхода, който избрахме в нашето предложение е да бъдем много целенасочени. Основният аргумент е свързан с разходите и той беше поставен от много от изказалите се, в частност въпроса за разходите за малките и средни предприятия. Одобрението на, от Европейския съюз би бил най-добрият подход разбира се. Що се отнася обаче до някои конкретни категории или подкатегории, това не е най-доброто решение. Именно за това а, ние предложихме факултативен подход, т.е. Е, даваме избор на производителя. Бих искал да направя още един коментар в отговор на уместните бележки, свързани с общите разходи и с ролята на малките и средни предприятия. Именно поради това, и това ще стане още по-ясно днес след обед, когато ще разгледаме предложението за мотоциклетите, с това предложение за тракторите ние ограничихме промените а, с оглед на сегашните местното законодателство и привеждането в съответствие с техническите изисквания. Защото сегашните технически изисквания в някои отношения ще се нуждаят от осъвременяване и те се считат като ам, достъпни и лесни за изпълнение от тези, които трябва да ги спазват. Именно това съображение в, в основата на свеждането до минимум на промените, що се отнася до сега съществуващите технически изисквания. Осъвременяването ще бъде необходимо, но то дори е в, в ход, би казал – Що се отнася до въпроса за безопасността по пътищата и изискванията за спирачните системи, това е въпрос, по който се работи вече 10 години. Ние сме близо до финализирането на въпроса в рамките на работната група в Европейската комисия по този въпрос, за да отдадем приоритет на това предложение и други предложения, които бяха неодавна прияти за този сектор, ние оставихме на страна за сега този въпрос, въпреки че е в доста напред, напреднал етап. Нашето намерение е това предложение да бъде част от мерките по прилагането на този законодателен пакет. В някои области, особено що се отнася до спирачните системи, известно ни е, че държавите членки са обезпокоени, особено за тракторите, които се движат с висока скорост. И нашето намерение е да представим максимално бързо, ние вече го имаме в чекмеджетата ни и сме на доста напреднал етап, близо сме до заключителната фаза по въвеждането на мерки за спирачните системи. Но трябва също да имаме предвид, че обхватът на този тип, за този, това законодателство е насочено към одобряването на типа. Все още има различни правила, свързани с движението по пътищата, които, разбира се, са в правомощията на държавни, националните органи. Но ние искаме да имаме по-рационални препратки. Така че, когато националните власти искат да осъвременят, да модернизират изискванията за безопасност по пътищата, могат да, да използват този набор от законодателни актове, свързани с одобрението на ТП. Дали това ще се отрази достатъчна степен на движението по пътищата в държавите членки, би казал, че това ще стане по-скоро косвено. От друга страна, ние хармонизираме изискванията, свързани с сълскостопанските трактори, които се движат по пътищата. Там има, работим по хармонизиране на изискванията. Има различни разпоредби, включено директивата за машините. Там са заложени изисквания за безопасност по пътищата. И ние имаме всичко това предвид. Затова се чувстваме достатъчно сигурни да изключим някои от продуктите, които обсъждаме днес и те ни бяха включени в директивата за машините. Още два въпроса, които се отбелязах. Като на последно място оставя въпроса за графика. Първо, предлагането на пазара на резервни части, както и разпоредби, свързани с информацията за поддръжката и ремонта. За резервните части бих искал да кажа, че в това предложение следваме директива 2007-46. Това е а, законодателството, валидно за одобрение на типа на леките автомобили. Там имаме уверение, че въпроса за резервните части По отношение на тях е, имаме е, добри разпоредби. Що се отнася до поддръжката и ремонта, разпоредбите като такива не бяха разгледани в рамките на оценката на въздействието, както и при подготовката на голяма част от а, е, това предложение, тъй като а, всичко това стана през 2009 година. Преди 2008-2009 Ние обаче използвахме възможността да развием дискусията и да включим в нея тези въпроси по един последователен начин, с пълното съзнание за разликите, които съществуват, защото все пак тракторите не са пътнически а, превозни средства. Това, което се опитваме да постигнем, с разпоредбите, свързани с информация за поддръжката и ремонта, е да потърсим верния баланс между последователността, която да съществува в цялото законодателство, отнасящо се до обрение на типа за всички категории автомобили, автобуси, мотоциклети, трактори и прочее, и да се отчитат спецификите на сектора. Ние сме наясно с а, тази специфика и затова преди да включим тези разпоредби в а, предложението, ние осъществихме консултации с заинтересованите страни, проведохме вътрешни консултации с други служби на Европейската комисия, в частност Генерална дирекция конкуренция – и заинтересованите страни и ще се радвам да представя информацията за господин Хармър. Кратък документ по въпроса за тракторите. Ние със сигурност сме готови да направим това. за да можем да а, обясним по какъв начин се проведоха консултациите, за да стигнем до предложението, което сме изготвили. Друго нещо, което искам да спомена по този сложен въпрос, е, че ситуацията а, с а, разпространението а, и ремонта на трактори не е същото, както а, по отношение на леките автомобили. Тук става дума за повече сложни а, технически решения, повече електронно оборудване. Това е област, а, в която ремонтните работилници са по-специализирани, отколкото в случая с а, леките автомобили нещо, което се признава от анализа, потвърждава от анализа, че от една страна има а, изключителни търговци а, и ремонтни работилници, а, има също и специализирани гаражи, които извършват ремонтни работи за различни модели трактори. И това, което ние искаме да постигнем тук е те тези обекти да могат да получат ограничена, но достатъчна информация, която ги поставя в условия да могат добре да ремонтират тези сложни машини, каквито са тракторите. Разбира се, ние ще се радваме да предоставим поясняваща и по-конкретна информация в документа, който ще ви изпратим. Ще обясним също и как протекоха консултациите, тъй като този въпрос не е отразен в оценката на въздействието. Що се отнася до графика? Предложението следваше два подхода. Първо, да се предвиди достатъчно време, за да могат заинтересованите страни да се адаптират. Както казах по-рано, ние не целим значителни изменения в техническите изисквания. И затова графика, който сме предвидели, е достатъчен ние го свързваме и с друго законодателство, свързано с емисиите и с... сме на мнение, че ако разгледаме тракторите в по-широк план, наред с другите предложения, направени от Европейската комисия, които имат отражение към този отрасъл, например този за гъвкавостта при емисиите и предстоящо предложение, за което сигурно знаете, което вероятно очаквате, за тесните трактори. Uh, uh, in... Ние искаме да имаме пропорционален подход а, от, по отношение на изискванията, усъвременяване на нужното одобрение на типа на ниво Европейския съюз. Що се отнася до мерките по прилагането и до делегираните актове, там е ясно, че целта е към датата, когато това предложение започне да се прилага, към тази дата ние трябва да имаме а, и прияти мерки за прилагане. Трябва да имаме различните блокове, мерки по прилагането и делегирани актове и както обикновено предизвикателство за комисията, както и другите институции е как да приключим в кратки срокове финализирането на актовете по прилагането. За тракторите това е сравнително облегчено. Съжалявам, че се повтарям, но това се облегчава от факта, че основното изключение, свързано с спирачните системи. Като изключим него, няма да засягаме сериозно техническите изисквания, каквито съществуват към момента. Ние ще следваме подхода, който сме прилагали и в други случаи при одобрението на типа. Ние сме убедени, че предлагания график е достатъчен и пропорционален. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за всички тези уточнения. Те бяха много важни, тъй като темата е много важна и специализирана. Особено, темата е особено важна за сигурността на нашите граждани. Благодаря ви. За преди да дам думата отново думата на докладчика. Ще дам на думата на Тойн Мандерс. Като докладчик в сянка. Благодаря за това предложение. Жалко. А, Андрея тук все още. Мислих, че си е тръгнал. В... Това е област, в която е, има нужда от регламент. По отношение на сигурността. Сълскостопанската и горска техника се използва в провинцията, където пътищата са тесни. И често виждам, че е, тази техника е голяма, широко габаритна. Искам да попитам дали комисията е извършвала проучване, свързано с, с е, шофьорските книжки. Често виждам, поне в моята страна, шофьори на по 16 години, които карат огромни машини, които са по-големи от автобуси. За автобуси има специална книжка, а за скостопанска и горска техника не се изисква а, такава книжка. Може би трябва да обмислим възможността за европейска шофьорска книжка за управление на едрогабаритна сълскостопанска техника. Когато не говорим за спирачки и за други технически средства, само че безопасността зависи от шофьора. Дали е направено проучване за на ситуацията в различните страни, от гледна точка на шофьорските книжки и възможността за въвеждане на европейска шофьорска книжка за едра сълскостопанска техника. Ето, започваме един дебат, който ще предизвика вълнение в Европейския парламент. Сега давам думата на Антонио за заключение. Sì, questo è un, è un problema che dovrà... Проблемът е, определено трябва да бъде решаван. Защото въпросът за безопасността проистича от това, че а, тези машини не се използват само а, на полето, а и на асфалтови пътища. Благодаря за отговора. Мисля, че сега можем да започнем да работим заедно. за да изградим максимал, максимален консенсус по отношение на европейското одобрение на типа и националните одобрения е, разбира се, ние искаме да помагаме на малките и средни предприятия. Не би трябвало да има противоречия между изискванията на европейско ниво и изискванията на национално ниво. Мисля, че можем да включим и въпроса за резервните части. Това беше е, един от е, въпросите, които трябваше да бъдат разгледани подробно. На мен ми се струва, че разполагаме с е, възможност да постигнем споразумение. Благодаря на комисията за нейната отвореност. Благодаря, Антонио. Сега да ви представя предвидения график. Той е, разбира се, предварителен. Е, искате ли предварителния график? Не. Добре. И сега преминаваме към една съвършено различна, но не по-малко важна тема. Това е продължение на работа, която вършим от много години. Изпълнението на директивата за услугите – Веднага давам думата на докладчика Евелин Гепхарт. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за любезните ви думи. Директивата за услугите ще ни занимава още няколко години за в бъдеще. Този въпрос постоянно се изправя пред нас, защото този законодателен текст е много важен. И ние в нашата комисия решихме не само да творим законите, но също така и да следим изпълнението им и приложението им. Така че трябваше да се види какви са резултатите, какви са решенията, които могат да се предложат е, за някои проблеми. Освен това, в директивата за услугите по нея решихме да поискам от комисията да ни докладва как върват нещата и какви изменения могат евентуално да се внесат, ако се наложи, за да върват нещата по посоката, по която ние желаем. Моя доклад е, всъщност не предизвиква силни надежди. Защо? Защото държавите членки са транспонирали късно или много късно директивата – и е трудно да се разбере действително какви са отраженията от въвеждането на тази директива. Много пъти ме питат колко работни места са заети следствие въвеждането. Господин Шваб, едно детенце тук вика по телефона, явно ви търсят. Чудесно е, че сте записали гласа на детето ви. Твърде приятно. И така, питат ме колко работни места са създадени следствие на въвеждането на тази директива. Нямаме отговор, просто защото не разполагаме с данни. Аз се оточих най-вече върху въпроса за транспонирането, а не за последиците. Мисля, че за в бъдеще ще се върне на този въпрос, когато излезе първия доклад на комисията. Той е предвиден за пролетта на следващата година. И тогава ще говорим по този въпрос. И така, съсредоточих се върху четири точки, така както бяхме решили. И искам още от сега да благодаря на докладчиците в Сянка, които вече споделиха с мен е, мненията си. Ще се опитам незабавно да ги въведа в текста, за да покажа, че не става въпрос за това отново да откриваме един стар политически дебат, а става въпрос да се уверим, че добре е транспонирана тази директива. Единият момент е оценката на директивата. Става въпрос за това да се види как наистина се провежда този процес на оценяване в различните държави членки. Това е много важно и това трябва да се уреди още в началото, защото при тази директива за услугите се каза, че правото на държавите членки, където се извършват услугите, трябва да се спазва. Трябва да се спазват съществуващите правила, трябва да се отговаря на всички стандарти за околна среда, за безопасност, но разбира се, трябва да се уверим, че тези правила не са е, мерки на протекция. И точно това обсъждахме и в контекста на доклада на госпожа Вайс Гербер. Държавите членки се съгласиха на взаимна оценка, за да се види как върват нещата. Всъщност е доста странно, защото в политическия дебат всичко се преобърна, защото на времето и съвета и комисията се съгласиха с мен. Взаимната оценка се считаше тогава за една много тежка бюрократична процедура. Парламента по мое предложение премахна част от разпоредбите, свързани с взаимната оценка. В крайна сметка министрите въведаха отново този механизъм. А пък аз си промених мнението по този въпрос и виждам, че господин Шваб също е съгласен, кима с глава, значи и той си е променил мнението че това е средство явно, което позволява сравненията и позволява да се види какво наистина е извършено, позволява и по-голяма прозрачност в процедурата. Следователно, считам, че това е важен момент. В тази връзка, сега няма да ви цитирам всичко, но една от важните теми, която редовно обсъждаме тук в нашата комисия, е следната. Съществуват огромни трудности за взаимното признаване на дипломите и на професионалните квалификации. Мисля, че трябва да се фокусираме по този, в този въпрос, защото става въпрос за свободното придвижване на доставчиците на услуги. Ние като парламент, а и Европейската комисия също мисли като нас, трябва да развием тази харта на професионалните квалификации, да обсъдим задълбочено този въпрос. Това не е част от директивата за услугите. Ясно го казахме. Казахме, че този въпрос не е в приложеното поле на директивата, но въпреки това, очевидно въпроса за професионалните квалификации има пряко отражение в, по тази тема. Значи процеса на оценяване в държавите членки. Много е различен, приложен е по много различни начини. Понякога става въпрос за чисто административен процес, а в други държави членки към въпросът се подхожда политически, което ми се струва положително и правилно, защото наистина има силен политически компонент в тази директива – трябва да се разбере дали заинтересованите страни наистина са се включили. Мисля за предприемачите, но и за представителите на работниците или представителите на потребителските сдружения. Трябва да се установи, за съжаление, че има сериозни пропуски в начина по който държавите членки транспонират тази директива. Втория момент е въпроса за обслужването на едно гише. Мисля, че това е най-важният елемент в тази директива. Защо най-важният? Защото именно това единствено гише подпомага доставчика на услуги, когато той реши да работи в друга държава, именно защото законодателствата са различни. Регулирането на съответния пазар е различно. Трябва да кажа, че съществуват държави членки, които са разработили чудесни предложения за организирането на тези единни гишета. те разполагат с много информация и действително подпомагат доставчиците на услуги във връзка с всички разрешителни режими, всички процедури, които трябва да бъдат спазани. Работят също така и по интернет. А други държави членки не възприемат достатъчно положително този вид услуга и тези гишета представляват само някакви информационни бюра. А много държави членки всъщност са създали много едини гишета. В крайна сметка доставчика се обърква и не знае кое е точно единственото гише, към което да се обърне. Това е въпрос, който явно ще трябва да се разработи и ще трябва да внесем някакви предложения за подобрение. Друг важен въпрос е езика. На какъв език цялата тази информация се предлага? Искам да благодаря на господин Локигард, който наистина има много ясна представа по въпроса. Другите докладчици в Сянка също ми подадаха информация. Естествено, че ще вървим посока на родния език – но е важно наистина да има многообразно езиково предлагане. Мисля за примери, като, например, в източна Германия да, да се предлага информация на полски, т.е. да се мисли нали, за, за, за съседите. На всички случаи трябва да има някаква логика при предложенията. Може, разбира се, винаги да се предлага информация и на английски. И мисля, че ако един финландски доставчик на услуги иска да работи в Гърция, би било полезно да му се предостави някакъв друг език, освен гръцки. Ето, този вид въпроси трябва да се разглежда в този контекст. По този повод искам да добавя тук нещо съжалявам, че на времето направих предложение, а именно на европейско равнище да имаме координационна точка, координационен пункт за тези едини гишета, но тогава това не се прие. Европейската комисията не прояви ентусиазъм по това предложение. А аз си мисля, че щеше да бъде добре да имат такава координация на европейско равнище. И мисля, че в рамките на доклада, готвен сега от Европейската комисия, тя би могла да помисли по този въпрос. Какви инструменти биха могли евентуално да бъдат предоставени, за да може или по национален път, или по европейски път доставчика на услуги да се е, да, да разбере към кого да се обърне, когато иска да работи в чужбина. Особено когато наистина разпоредбите са съвсем различни в съответната държава. Сега административното сътрудничество. Естествено, в този контекст то е много важно, защото когато става въпрос за доставчици на услуги, е очевидно, че те имат въпроси във връзка с безопасността на труда, когато се налагат разрешителни режими, трябва да има по-бързо и по-добро сътрудничество между различните държави и информационната система на вътрешния пазар ИМИ е много важна. Мисля, че тази система трябва да продължава да се развива но мисля, че държавните служители в държавите членки трябва да бъдат обучени достатъчно добре, за да могат да ползват ефективно това средство, така че ползвателите в крайна сметка да имат полза от него. И последното, последния момент, четвърти момент, за който говоря, е приложното поле. В доста държави членки имаше сериозни дебати, които обаче се насочиха в много разнопосочни аспекти. Например, във Франция въпросът за изключване на някой от областите, а именно доставката на социални услуги, се изключваше. По този въпрос трябва да се намери решение във Франция. Имаше и дискусия в Полша. Там, например, възникнаха въпроси дали не може да се предвиждат допълнителни услуги по тази директива. За Полша това е политическо решение. По принцип това е политическо решение, което трябва да се вземе във всяка държава членка и всяка държава членка да си поема отговорността. Тук става въпрос за някакви минимални условия, които се определят по директивата. Всяка държава членка може да определи дали някакви допълнителни услуги могат да се предвидят и да работят по директивата. Това не би трябвало да представлява проблем. Сигурно ще ми кажете, че е, във вашия текст не сме открили всички аспекти и така нататък. Да, ма ние имаме все пак ограничение от към брой знаци, така че е, трябваше да се огранича, но ще разгледаме и другите въпроси по време на дебата. Има неща, които не съм посочила. Наскоро е, имах е, обсъждане с докладчиците в Сянка. Е, и наистина възникват и други въпроси. Готова съм да обсъждам всички допълнителни въпроси. Всичко, което се отнася до финансовите услуги, е изключено от директивата. Така се пожела и от Европейската комисия, и от парламента, и от съвета. Просто защото този въпрос за финансовите услуги е много сложен. При все това, по време на разискванията, както с докладчиците в Сянка, така и с други лица, които работят именно в обслужващите единни гишета, стана ясно, че този проблем просто не е бил разгледан достатъчно добре. Всички въпроси, свързани с ДДС, с данъчното законодателство, с системите за социално осигуряване. Цялата тази информация не е предоставена и много хора повдигат този въпрос. Хора, които работят по места и които се сблъскват с тези проблеми в ежедневието. Би било полезно да се разполага с тези данни и наистина доставчиците на услуги също ни питат. На мен ми се иска да се върнем на този въпрос и евентуално можем да натоварим комисията, да поискаме от Европейската комисия да разгледа ситуацията. Как бихме могли да подходим към този проблем? Защото един доставчик на услуги има нужда от информация относно всички правила, които трябва да спазва. Ако не му се говори изобщо за трудово законодателство, за ДДС, за данъчно законодателство, за данъците, данъчни проблеми, с които би могъл да се сблъска, е, не, не е редно. Мисля, че трябва да наистина да намерим начин да подходим към този финансов проблем. Това е пропуск в директивата. На времето наистина не искахме да го включваме. Тогава съществуваха прекалено спорни въпроси и не искахме, така да кажа, да натоварим прекалено лодката с тези допълнителни трудности. И сега ще приключа с това, че ще трябва да разгледаме и въпроса за данъчното право в Европейския съюз. И точно в този момент ще говорим за финансовите услуги. Така че за сега няма да говоря за това, просто се опитвам да е, посоча перспективите и се надявам наистина, че ще има дебат по този въпрос. А сега оставям е, време за докладчиците в сянка. Благодаря. Мисля, че ти постави фундаментални въпроси. Може би ще бъде добре комисия да отговори, за да проведем един дебат. Той сега започва, но той може да се ускори в условията на криза. Давам думата на госпожа Ханзлик. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя докладчицата Докладът е много последователен. Той подчертава основните елементи в областта на изпълнението на директивата за услугите. Имаме само един критичен коментар и, това е, и той е свързан с точка 18. А, аз, обс... аз го повдигнах по време на нашата среща. Знаете, че в някои държави членки има а, трудности, когато трябва да се определят изключенията по отношение на здравното обслужване и социалните услуги. Не знам сега как да се изразя. Не съм се натъквала на потвърждение на това становище. Разгледала съм съобщението на комисията, проучването на комисията. И това е нещо, което ме притеснява. То е свързано и с дебата, който сега се води в Европейския форум. Той ще се върне и при нас, в нашата парламентарна комисия, когато говорим за бъдещето на услуги от общ интерес ще имаме повече възможности да обсъдим този въпрос тогава. Що се отнася до други части от този доклад, е, нямам е, никакви критични забележки. Е, както казах вече и преди, госпожа Гебхарт е извършила чудесна работа. Бих искала към доклада да се допълни, към доклада да се допълнят четири области. В Бих искала да вида документ за системите за разрешително. В някои случаи те не бяха премахнати. В пета точка госпожа Гебхарт ни напомня, че държавите членки все още могат да запазят своите разрешителни режими и изисквания. Моят въпрос обаче е дали прегледът на тази система за разрешителни режими действително е довела до промяна в онези системи, които са от дискриминационен характер или са несъразмерни. Ето това е, което ме смущава и аз бих искала да го обсъдя с вас единните информационни центрове. Абсолютно съм съгласна с казаното от госпожа Гебхарт. Мисля, че можем да поставим допълнителен акцент върху факта, че тези информационни центрове трябва да се доразвиват и усъвършенстват от държавите членки. Не просто да ги създадат един път и след това да ги забравят. Непрекъснато трябва да се развиват в центрове от типа представен пред вас. Те трябва, той, те трябва да бъдат лесни за ползване и интересни за потребителите по отношение на сътрудничеството. Задължителен елемент. Без административно сътрудничество тази директива функционира. Според мен тя не трябва да се прилага само между националните администрации и Европейската комисия. Та, това сътрудничество трябва да се укрепи на национално, регионално и местно ниво. И ако се постигне успех тук, ще има успехи в цялата система девета точка вие говорихте за партньорска проверка и за взаимна подкрепа. Мисля, ви казвате, че е малко рано да се прави оценка на цялата система. Също така споменахте, че а, тази взаимна оценка или партньорска проверка ще създаде допълнителни тежести за администрацията. Не съм съгласна. Разговаряла съм с администрацията в Полша и от тях чух, че не им е никак лесно сами да провеждат оценката. Смятат обаче, че цялото начинание е много полезна е, идея. Те ми казаха, че са провели тази дейност. След това, когато са направи и след това, при партньорската или взаимна проверка са получили възможност да видят какво се случва в държавите членки, научили са нещо ново и всъщност е, това е чудесна възможност държавите членки да се разберат по-добре. Още нещо – което сигурно ще бъде обсъдено в бъдеще и това са въпросите от фискален характер. За момента няма да повдигам този въпрос. Може би трябва да поискаме Европейската комисия да направи едно проучване за това какви са очакванията в различните държави. Шейки, в заключение, поздравления, Евелин. Смятам, че докладът е чудесен и чудесна основа за по-нататъчна работа. Сега давам думата на господин Локегард, докладчик в Сянка. Благодаря, господин на докладчик. Благодаря на госпожа Гепхер за конструктивната ни среща миналата седмица. Вие сте включили повечето от моите коментари в доклада. Искам да ви благодаря за това. Както казах и миналата седмица, това е един добър, добре балансиран доклад. Поставя се акцент върху прилагането, а не толкова върху традиционните чувствителни въпроси от миналото, което е нещо положително като начало. Госпожо Гепхарт, вие също подчертахте, и аз искам да се спра на въпроса, че все още не е напълно приложена директивата на практика 20 държави членки са приложили цяло, 5 държави все още не са създадени единни центрове за контакт. Затова трябва да упражним натиск те да го направят. Искам да се спра конкретно на три въпроса, поставени в проекто доклада. На първо място това са това е обслужването на едно гише. Тук има проблеми с езика. Те трябва да бъдат разрешени. Виждам, че вие разглеждате сериозно този въпрос и подчертавате тази трудност в доклада. Освен това, ползването на този вариант трябва да е лесно използваем. Когато говорим за електронните подписи, преминаването през процедурите на държавите членки се оказва а, трудно, ако не е невъзможно. Няма съпоставимост между отделните държави. Някои държави все още използват националните си електронни подписи, а чужденци трудно или изобщо нямат достъп до такъв подпис. Например, ако искате да работите в, е, е, в Италия, трябва да отидете в, е, в Рим, да получите електронен подпис и след това да се вършите работа. Това е нещо абсурдно в трансграничния контекст. Електронните подписи не трябва да се изискват за всички доставчици на услуги. В някои държави членки това е така, Зная, че съгласно директивата държавите членки трябва да направят оценка на риска за това, за кои услуги ще се нуждаят от електронен подпис, но е, това изискване не е изпълнено от държавите членки и следва да подчертаем и този факт. Не зная дали е възможно, а, на мен ми се струва обаче за съвсем логично да поискаме да има един единствен електронен подпис, който да е валиден във всички държави членки. Е може би това е въпрос към комисията. Надявам се това да е възможно да се направи, защото по този начин ще се отговори на доста от въпросите, които се поставиха. Както каза госпожа Гебхарт, въпроса за обхвата, какво да бъде включено, това е съществен въпрос. Трябва да бъдем много внимателни, тъй като въпросът е чувствителен. Например, регистрационният номер по ДДС, който ви е необходим, може да бъде един от въпросите, който да бъде разрешаван чрез тези едини гишета. Това беше за обслужването на едно гише. Що се отнася до административното сътрудничество и нуждаем се от повече обучение на служителите на всички нива и акцент върху прилагането. И на трето и последно място Искам да се спра на а, дискусията за параграф 18, свързан с прилагането. Както казах и миналата седмица, това за нас също може би ще представлява проблем. Честно казано, не разбирам точно за какво става дума и искам да помоля госпожа Гепхарт да може би да се спре по-подробно на този въпрос, за да получа по-голяма яснота. Това беше всичко. Благодаря ви. Благодаря, каза председателката. Господин Конфен има думата от името на Зелените, като докладчик в Сянка. Добър ден! Веднага се обръщам към Евелин и докладчите в Сянка, които работят по темата. Аз вече проведах работни срещи по тази тема и отбелязах онова, което казахте тогава. Първото, което искам да кажа, след като прочетах доклада, е, че той се вписва в контекста на акта за единния пазар. И в този акт са казани две неща. От една страна създаването на работния пазар и акта за единния пазар – е, всъщност насочен към четири точки за растеж. В началото на директивата за услугите има много цифри, ще съдат много работни места, ще се осигури голям растеж. Малко е рано да съдим, рано е да кажем обратното. Може би е твърде рано, за да започнем отново същия дискурс, е, т.е. да кажем, понеже сме приели тази директива, ще има растеж, ще има работни места. Може би сега работните места са нещо различно от гледна точка на макроекономическата среда. Аз по-скоро смятам, че парламентът трябва да бъде предпазлив по отношение на целите и цифрите, същото, както, също което въжи и за акта за единния пазар. Второто, което е свързано с акта за единния пазар, е взаимната оценка и изрично е записано факта за единия пазар, че взаимната оценка се е доказала в рамките на директивата за услугите. Вие казвате, че е много рано за да съдим. Мисля, че е, точно защото това е, се писва в контекста, в който комисията казва, че това е, се е доказал. Аз не смятам, че е така. Не съм изрично против, но мисля, че е твърде рано е, за да се чувства, за да изпитваме някакво самодоволство от този метод. И е, аз мисля, че трябва малко така да погледнем от разстояние нещата. Третият елемент е свързан с услугите от общ е, интерес. Не смятам, че тук е мястото да откриваме отново дебата. Има тактически, стратегически причини за откриването на този дебат. Разбирам добре същевременно, че сме длъжни, тъй като този текст е е в контекст на интензивна дискусия с комисията и Белгийското председателство за това как да използваме новите възможности, е, идващи от Лисабонския договор. Да добавим един израз в смисъл, че да се направи едно преразглеждане в рамките от гледна точка на Лисабонския договор. Последна точка и ще приключа. Поразиме това, което казахте за фискалните въпроси и правото на труд и въпросите, които се повдигат. В това не го намерих в писмения вариант на текста. Това е изключително право. Е, това е изключително важно. Идея, тази идея е определяща и трябва да й се намери място. На, също така, по иначе е, съм е, съгласен. Ивелин ще отговори след малко, тъй като трябва да си тръгна и ще отстъпя място си на колегата. Искам да кажа, че съм съгласна с първото, което казахте, да бъдем предпазливи с равносметката, която правим, малко е рано. Става, освен това става дума и за това, доколко убедителни ще звучим. Господин Трианта Филидис, иска ли да се изкаже от името на госпожа Свенсън, която не е тук? Не иска. Сега господин Мандерс има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя Евелин, защото докладът е наистина балансиран. Написан в спокоен тон. Когато обсъждахме въпроса пред няколко години, Разискванията бяха доста емоционални и разгорещени, защото ние, не само ние в парламента, но и в съвета, бяхме обзети от страха от бъдещето. Бяхме... Имаше страхове за полския водопроводчик, който ще завземе пазара. В край на краища нищо не се случи. Полският посланник представи доклад. Мисля, че взаимната оценка от държавите членки е чудесна идея, защото по този начин се дава ясна представа за това, което се случва. Френския посланник беше много доволен от един информационен център. Той каза, че по този начин можем да премахнем много от ненужните административни тежести. Сега, като се вглеждаме в собствената система, виждаме, че административната тежест е прекомерна. Дори за френските фирми и френските доставчици за услуги, те, той се изказа много положително за директивата. Заедно с това, аз си мисля, понеже чух някои идеи за финансова идея. Да, защото аз мисля, че това е едно от най-важните е, неща е, от гледна точка на трансграничните услуги. Подкрепям тази идея. Също така, европейският електронен подпис би трябвало да бъде възможен и аз искам да отидем още е, една крачка на, на дале, още една крачка по-далеч да направим. Един. Защо не е единен ДДС номер? ДДС е вече европейски подход и това е възможност. И не искам да отварям е, кутията на Пандора, но може би сега сме в една по-спокойна ситуация. Сега сме в бъдещето, спрямо от пред няколко години. Сега сме с, на средата на бъдещето на дебата, който проведахме пред няколко години. Може би е време да се премахнат а, случаите, възможностите за освобождаване. И да се запитаме, кои услуги са освободени. И това не е лесно но може би да премахнем тези освобождавания, защото аз по някакви причини се съгласих с тях, но има някои изключения и можем да се замислим кои освобождения можем да премахнем, защото сега те вече не са необходими, защото няма от какво да се страхуваме. Е, няма, е, няма поводи за страх, че те страшават националните системи. Това е което мисля. Може би е само една идея, върху която да се замислим. Мисля, че предложението е добро. Благодаря ви. Господин Мандерс отново откри дебат, който може да се окаже доста опасен. Ще трябва да ви напусна преди да дам думата на госпожа Роле. Ще отстъпя председателството на моята колега. Ще бъда съвсем кратка. Тук не става въпрос за изключения, за диференциран подход. Не съм съгласна с господин Мандърс. Ставаше въпрос за диференциране между обществени и частни услуги. Ние това искахме, но комисията не го направи. Мисля, че това трябва да се обясня. Но поисках думата, по е, процеса на оценяване. Обсъждахме този въпрос с комисар Барние и разбрахме, че има проблеми в някои държави. Например, в е, Германия този процес е прекалено е, подробен. Иска се от 12 000 общини уведомления за всички аспекти във връзка с услугите по публичното осветление, например. Това е изключителна бюрокрация и трябва да има упростяване на тези бюрократични разпоредби, защото тези правила наистина не са добри за вътрешния пазар, защото вътрешния пазар трябва да работи, независимо от това какви са разпоредбите за гробищата или разпоредбите за публичното осветление. Мисля, че трябва наистина да се споразумеем по това какво точно се случва в различните държави членки. Благодаря, госпожо Руле, казва председателката. Сега комисията Мария Мартин Прат. Благодаря, госпожо председател. Както направиха докладчиците в Сянка, аз също искам да поздравя докладчика за този конкретен доклад, свързан с важната директива за услугите. Виждаме, че докладчика продължава ролята, която игра по време на преговорите, за да се доблешат позициите на различните групи за да може да бъде прият този важен инструмент за функционирането на вътрешния пазар. Бяха поставени редица въпроси и аз набързо ще се спра на тях. Това, което каза докладчика и докладчиците в сянка за взаимната оценка и дали тази оценка е успешна или не. Трябва да се запитат най-вече държавите членки. Това обаче е уникална възможност за държавите членки да обсъдят помежду си, както правят често с комисията, защото се страхува, че тя може да ги прати в съда, да обсъдят правилата, защо ги налагат, защо има трудности. Всъщност доста интересно е, когато се подготвя нещо, държавите членки работят на кластери докладчика е и двама от ам, ам, докладчиците в а, Сянка са от а, един кластър, например Германия, а, Полша, Дания. Така че те могат да попитат какви са трудностите, пред които са изправени, изправени в тези държави доставчиците на услуги относно избора на политиката и сътрудничеството между държавите членки. Това е въпрос, който не бива да се подценява. Разбира се, че сега трябва да прилагаме за всичко, което се движи, такава взаимна оценка. Трябва да преценим внимателно кога е целесообразно да се използва този инструмент. Относно обслужването на едно гише. Действително е много важно да получим подкрепата на парламента, за да окаже натиск на държавите членки да изпълнят ангажиментите. Както каза и докладчика, това е може би едно от най-важните постижения на директивата. Комисията работи и продължава да работи с държавите членки, за да се приключи с изграждането на а, тези гишета, защото с самото създаване на тези гишета работата не е свършила, свършена. Те трябва да бъдат усъвършенствани с течение на времето. Затова говорим за първо, второ поколение на обслужване на едно гише. Все още има пет държави членки, където няма функциониращ структура за обслужване на едно гише. Госпожа Гебхард също говори за нуждата от координация между държавите членки. Имаше молба към комисията да направи нужното в това отношение. Ние се опитваме да правим това, както практически, а, така и гледайки напред в бъдещето. Ние се опитваме държавите членки да имат общ подход, общо лого за идентификация на обслужването на едно гише, да има съответен вебсайт, но нещата опират и до цената. Ние, разбира се, не трябва да вършим нещата вместо държавите членки, защото те носят отговорност да, да осигурят тези центрове. Само държавите членки знаят дали се нуждаят от авторизация за съответните фирми, например фирма, която се занимава с чистотата или пък ако някой иска да си открие ресторант с тераса. Ако се опитваме това да го решаваме на европейско ниво, това ще е загуба на пари на дънакоплациите. Но е добре да има координация между държавите членки. Що се отнася до другия въпрос, относно информацията, които се отнасят до въпроси не обхванати в директивата, като ДДС. Вие сте прави. Това е много основна информация. Повечето от държавите членки изискват номер за регистрация за, по ДДС. Иначе изобщо няма да можете да започнете бизнес. Трябва да е възможно тази информация да се предоставя чрез е, тези гишета. Трябва да гарантираме тази информация да е на разположение при обслужването на едно гише. Не искам да влизам в дискусия дали това е задължение, което да бъде включено в директивата или не, или пък да работим с държавите членки прагматично. Мисля, че държавите членки при този случай ще включат информация, свързана с ДДС и ще направят тази информация достъпна чрез едините гишета. И това е нещо, което е съвсем разбираемо. Ние знаем, че с течение на времето ще се предоставя информация и на различни езици, особено в пограничните райони. Ако имате добро обслужване на едно геше, вие допринасяте за преките инвестиции във вашата страна. Затова е добре да имате добре функционираща гешета и да привличате повече хора във вашата страна. Имаше доста а, сложен въпрос от госпожа Гепхарт и от господин Мандерс. Дали е да можем да имаме един електронен подпис, който да е валиден за цяла Европа, ще оставя на колегите от а, друга дирекция да отговорят на този въпрос. Електронните подписи обаче означават много неща. Когато влизате в контакт с е, електронен доставчик на услуги, трябва да е, използвате парола, е, но има и по-сложни подписи, които изискват повече данни, сертификати и прочие. Вие може да имате ваш парола от четири знака, ако искате да се купите книга онлайн, но ако искате да започнете работа като архитект, може би да, държавата членка ще иска по-висока степен на сигурност. Само защото минаваме онлайн не означава, че трябва да загърбим всички изисквания, свързани с сигурността. Освен това, въпроса за взаимното признаване. Този въпрос е включен в директивата, която ще се разгледа преразгледа от комисията с оглед на цифровата ера. Ако някой иска да поеме предизвикателството и да предложи общо европейски електронен подпис, това би бил интересен проект. Поставихте още доста въпроси. Службата за услугите действително е доста а, всеобхватна, но тя изключва доста области, като например данъчното облагане. А, ние нямаме общо европейски ДДС номер. Но в бъдеще сигурно колегите от данъчната генерална дирекция ще проявят интерес към въпроса. За административното сътрудничество. Напълно сме съгласни с всичко, което беше казано. Това е много важно и трябва да работим на място. Това е особено важно за пограничните райони, защото вие работите не само с вашата община, а с общината от другата страна на границата, която се намира на около 30 на километра. За това трябва да има обучение, повишаване на информираността, на всички служители, които работят на национално ниво. Така че това е много важен въпрос, който е засегнат и в доклада. Мисля, че не пропуснах никой от поставените въпроси. Господин Ханликс попита дали са примакнати достатъчно изисквания за разрешителни. Знаете, че от държавите членки беше поискано да направят оценка а, за това, доколко се размени с а, съществуващите изисквания за предварителни разрешения. Ако се върна към примера за дружество, което се занимава в четотата, но ако, например, то се занимава с неща, които са силно токсични, това е едно нещо. Ако се занимава с по-безобидни неща, е друго нещо. Понякога има няколко нива на национално ниво, затова е необходимо упростяване. Понякога има и дискриминативни изисквания. И а, комисията настоява да се реши този проблем в държавите, които не са го решили. Ако съм пропуснала нещо, моля да ми припомните. Отново искам да поздравя докладчика за нейната работа. Благодаря. Искам да напомня на членовете на комисията, че в доклада за един европейски акт има предложение за нова стратегия по ДДС през 2011 година възоснова на зелената книга за преразглеждането на ДДС. Госпожо Ройтова, поискахте думата, ако можете съвсем набързо да се изкажете, защото доста изостанахме. Благодаря ви. Искам да отговоря на комисията, която говори за един информационен център. Според мен това е много важен елемент за доизграждането на вътрешния пазар. Подкрепям усилията за единно лого и е задължително държавите членки да говорят за един информационен център като за общо виждане за Европейския съюз в Чешката република. Това беше представено като а, много изобретателна идея на един от нашите министри, който използва това като за основа на избирателната си кампания, защото положителното обикновено се представя като национално предимство, а провалите се представят като грешки на Европейския съюз. Още нещо за информационните центрове, мисля, че е необходимо държавите членки да бъдат длъжни да обозначават всички информационни центрове, да предоставят информация за услугите, които те предоставят и този списък може да бъде динамичен, да се допълва, но ако има някакви средства отделени за кампания, те трябва да отидат там. За да, защото това е добра, добро средство за борба срещу тенденциите към дезинтеграция. Госпожа Гепхарт има думата. Благодаря. Много се радвам, че чух тази позитивна дискусия за по директивата за услугите, доста различно от дискусиите в миналото. Съгласна съм, че нямаме кристална топка, нямаме конкретни данни, които да ни кажат дали нещо е постигнато или не. Още е рано. Ето защо съм оставила подобни въпроси не включени. Няма смисъл да се говори за тях, тъй като може да се окаже, че, ня, че е, нямат е, основания. Нека да отговоря на някои от повдигнатите въпроси, особено госпожа Хензлик за проблемите с точка 18, изключването на услугите. Госпожа Рюле спомена една област, например, това, което се случва в Германия, е смешно. По-конкретно, оценката, която правят органите на властта на местните дейности и ги включват в аналитичния преглед или така наречения скрининг. Това няма нищо общо с единният европейски пазар. То попада под точка 18 след член 2.2а. Услуги от общ интерес са изключени от директивата за услугите. Както знаем, няма директива, няма дефиниция за тези услуги. Тя не може да съществува. Ето защо някои държави членки питат е какво е това услуги от общи интерес и каква е разликата между тях и услугите от общ економически интерес. Франция, Германия, но също така и Полша се е, борят от доста време с тези проблеми. Това имах предвид, когато говорих за проблеми. Що се отнася до Джей, разполагам само с френския текст пред себе си. Затова ще ви прочета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 е, се стигна до объркване. Хората питат какво точно означава това, как да ги е, е, определя в Германия, например, когато се гледат малки деца, има условия, които въжат за частните загрижда с деца в на частна основа и услуги за деца, които се и грижи за деца, осъществявани от църквата. Тоест имаме разнообразие на начинът на предоставяне на услуги и парламентът не може да не отчете тези въпроси, тъй като те е, водят до дискусии. Това са въпросите, които дават повод за казаното от мен. Възниква въпроса какво ще правим с тези въпроси в бъдеще. Не мога сега да навляза във всеки въпрос, който беше повдигнат. Господин Люкегард ме попита за един електронен подпис и какво мисля, ако направите предложение, аз ще се съглася, тъй като смятам, че ще бъде полезно имаме нужда от а, европейски електронен подпис. А, Паскал Корфан каза нещо подобно. Когато говорим за един европейски акт, трябва да видим какъв да бъде подхода ни номерът за ДДС. Не единен, не единна система за ДДС, което е утопия, но поне да предприемем стъпки да видим какво можем да постигнем. Това ще бъде полезно за единия пазар и за фирмите. По отношение на аналитичния преглед или скрининга а, и оценката. Можем да говорим. Самия процес на, на аналитичния преглед е, е даде положителни резултати. С един кмет в Германия разговаряхме и той каза, че се е опитал да следва процедурите в своята администрация и установила колко са сложни нещата. Той е усъвременил, модернизирал своята област, по е собствена инициатива, което е много положително. По оценката – не можем да кажем дали е положително или отрицателно. Ще оставя този въпрос а, открит. По-нататък графика и календара. Крайният срок за внасяне на изменения е 7 декември. 10 часа. Обсъждането на измененията и гласуването ще бъдат на 10 януари целта ни е в дискусията в пленарна зала да бъде през феврари. Благодаря. Следваща точка в дневния ред. Размяна на мнения по едно становище на Комисията по заетост, бъдещето на социалните услуги за общ интерес. Oui, merci, merci, madame. Благодаря, госпожо председател. Това е дебат, който просто идва в продължение на току-що проведената дискусия по услугите и ще се опитам да съм кратък и изчерпател. Имахме вече възможност за първи път да обсъдим тази тема. Накратко и в пленарна зала на 16 октомври разисквахме социалните измерения от договора от Лисабон. Освен това, участвах в работата на съответната интергрупа, както и на форум, организиран от Белгийското председателство, също по темата и която допринесе. Сега посланието какво е? Че трябва да вървим напред и то по прагматичен начин – така че да превъзмогнем известни политически разногласия и наистина да постигнем ефективни услуги от обществен интерес. Бях подчертал и първия път, че тези социални услуги наистина имат политическо измерение, особено в контекста на економическата криза, защото те служат за амортисьори един вид на последиците от кризата. Няколко пъти става въпрос за опасения и за проблеми е, във връзка с комуникацията по тези теми. За това, може би, трябва да обмислим въвеждането на един вид европейска обсерватория на социалните услуги, за да се отчете качеството на тези услуги, но и да се събират известни данни, които е, идват от различни източници и които засягат добрите национални практики или добрите регионални практики, по този начин да се придаде по-силна видимост на тези социални услуги. На уебсайта, който бе създаден от комисията, би било добре да се подаде информация на 23 езика, за да има наистина по-широко разпространение на информацията на различните заинтересовани страни. Освен това, економическия подход трябва също да бъде отчетен. Знаете, че социалните услуги представляват 9,6% от европейската заетост, а финансовите източници за тях представляват 9% от БВП на Европа. Така че е уместно да се предложи един балансиран подход за оценка на качеството на тези социални услуги и за подобряване на ефективността им. Освен това трябва да започне размисъл по уреждането на тези социални услуги във връзка с новия начин на регулиране или с засилването на качествените критерии, когато има търгове и обществени поръчки, Освен политическите и економически аспекти, тези социални услуги ще бъдат надежни, ако се превъзмогне известна правна несигурност. И затова ви приканвам да видите наръчника, който бе създаден за правилата за обществените поръчки, държавните помощи. Този наръчник отговаря на известни въпроси, свързани с правната сигурност – и има наистина интересни е, решения. Иска ми се да знам как, какъв е правният статут на този наръчник и как прагматично той може да се използва. Може би комисията би могла да ни отговори. А що се отнася до определенето на правната рамка, в която могат да се поставят тези социални услуги от обществен интерес, сигурно всички се забелязали в моят доклад, следствие на консултациите и доклада Монти. Не не откриваме някаква дост... добавена стойност, това да става на правно основание на член 14. По-скоро тези услуги да се разглеждат отраслово, независимо от това дали са банков отрасъл, телекомуникации, електронна търговия и така нататък. Мисля, че трябва да се върви в заключение с прагматичен подход, отраслово, и евентуално да разгледаме идеята за определен конкретен случай и да видим как определени европейски правила уреждат социалните услуги. Искам да обясня. Мисля, че е добре да приканим комисията, естествено във връзка с парламента и съвета, да направи едно задълбочено изследване върху определен сектор от социални услуги от общ интерес. Например, сектора за услугите за възрастните хора. Това е стратегическа сфера, защото става въпрос за застаряването на нашето население. И там вече да се направи оценка на въздействието на законодателната рамка, как тя въздейства върху именно този сектор на услуги. Нашата обща цел, разбира се, е да се осигурят ефективността и сигурността на тези социални услуги, но нека да добавя и многообразието на социални услуги. Не трябва да забравяме, че субсидарността остава принцип, включително и в тази област, който трябва да ни ръководи. Няма единен модел на обществен интерес, трябва да приемем многообразието и плурализма. И да приемем необходимостта да се създават връзки между националното равнище, европейското равнище, но да включим и местното равнище. И по този начин ви приканвам да навлезете в дискусията. Благодаря. Well, we are pretty, pretty tight in. Разполагаме с доста малко време. Дали докладчиците в сянка настояват да кажат нещо? В така случай ще преминем към Европейската комисия. Моля за едноминутен коментар. Вече имахме възможност да представим позицията на комисията по време на предишното заседание. Тогава аз разгледах въпроси, които господин Абад със своята компетентност беше представил. Вече имахме възможност да чуем неговите становище тогава, когато Белгийското председателство организира съдание с Европейската комисия. Европейската комисия и участието на различните комисари по време на форума показа а, това, че комисията има желание да подпомага националните, регионални и национални власти които отговарят за социалните услуги, да транспонират и да прилагат по-добре европейските правила. Ние по време на форума раздадахме едно ръководство, което отговаря на няколко въпроса, свързани с правилата във връзка с вътрешния пазар, и други. Това ръководство има за цел да отговори на въпрос поставен през 2005 година. Господин Абат отговаря за, зададе въпрос за юридическата стойност на това ръководство. Това е документ на комисията и очевидно не е, няма правно обвързваща сила. Службата а, аз мисля, че ние е ясно, че това, че това ръководство представя начина по който комисията тълкува правилата и е, с е, ръководството комисията иска да помогне на държавите членки в е, изпълнението на правилата. Euh, няколко думи за едно проучване, което комисията би могла да извърши. Вече се подготвя едно проучване в различни държави членки. Целта е да види как са организирани тези услуги на практика и когато проучването бъде готово, ние с удоволствие ще ви представим резултатите. Благодаря. Also... Благодаря много. Аз също искам да благодаря и на преводачите за тяхното търпение. Искам да кажа, че ще се върнем на този въпрос през януари, когато ще разгледаме проекто становището на 25 и 26 януари. Крайния срок за представяне на изменение е началото на февруари. Благодаря ви и довиждане.